Good afternoon, colleagues. Oh, hi, hi. May I ask... Добър ден, моля, заемете места и започваме нашето заседание. Добре дошли отново в парламента след лятната почивка. Имаме много работа. И ще трябва да започнем възможно най-бързо. Нека първо да приемем дневният ред. Имате ли възражения? Не, добре, приема се. В такъв случай продължаваме с протокол от предишното заседание. Приемаме ли го? Приемаме го. А сега съобщение на председателя. Първото съобщение относно регламента за комисиите относно техническите регулаторни стандарти, за които ще заместят директива 36 от 2014. Това е свързано с правомощията на комисията а именно достъп до дейностите на а, кредитните институции и а, също третия подпараграф по член 147, 35.5, 36.5 и 39.4. И също според а, член 209 от договора за функциониране на Европейския съюз, парламента изготви съответните актове и поискахме удължаване на крайния срок до 21 октомври. А сега а, ще имаме ново решение след заседанието на координаторите по а, делегираните актове. Това ще стане след заседанието на 22-23 септември. Тогава ще имаме тогава е и крайния срок за предложенията на докладчиците за евентуално отхвърляне на подобни делегирани актове. Вече имате програмата раздадена. Сега, относно економическия диалог, след заседанието на координаторите от 22 юли, португалският министр господин Албукерке се съгласи да участва в економическия диалог, който ще се състои на 2 декември. И относно Франция, след а, отменето на предишните е, диалози, най-сетне вече имаме контакт с Френското министерство на економиката и работим по организирането а, на подобен диалог през тази есен, но нямаме конкретна дата. И накрая искам да а, кажа, че координаторите се споразумяха комисията да продължи работа по незавършените теми и а, ще държа в течение председателят на комисията на координаторите и също се постигна споразумение за разпределение на досиетата между политическите групи. А социалисти демократите получават а, а, пазарите и фондовете. Алде ще говорят за бенчмарковете, а също финансовите транзакции и тяхната сигурност, пак за социалистите. ЕНП ще поеме финансовите и кредитни институции, преразглеждане на действията и пенсионните фонд, на пенсионните фондове пак ЕНП, статистика относно баланса на плащанията за различните директни и чуждестранни инвестиции и зелените, регламент на съвета относно правомощията на ЕЦБ ще, на европейските консерватори и реформисти, регламент на съвета относно разпред... събирането на статистическа информация ще бъде на европейските на, на Европейската централна банка също АЛДЕ. А, също а, нашите собствени ресурси АЛДЕ, а, измененията на директивата 36-2007 относно насърчаването на дългосрочните инвестиции и директива, на директива 34-2003 пак на социалисти и демократи, Европейски семестър по политическа координация 2014 също на АЛДЕ, ЕЦБ е докладът на НП е и а, международните финансови доклади на зелените – и докладът по данъците на социалисти и демократи, общата преразглеждане на реформата, социалисти и демократи, ТТИП ще бъде разгледано от координаторите. Все още нямаме повече конкретна информация. Това е. А сега можем да продължим с точка 4 от дневният ред – а именно а, дискусия по общия бюджет на Европейския съюз за финансова година 2015. А, докладчикът е колегата Нилс Торвал. Давам му думата. Sorry, Chair, I'm speaking on behalf of Mr. Uh, Извинявайте, господин председател, аз ще говоря от името на господин Торвалд. Той не може да бъде тук днес, защото трябва да представя доклад в бюджетната комисия, така че аз ще говоря от негово име съвсем накратко ще се изкажа. Първо, Докладчикът напомня, че Европейският парламент силно подкрепя създаването на Европейски надзорен орган и също смята, че Европейският съюз наистина трябва да подобри надзора на европейско ниво. Той е, е доволен да види, че повечето от политическите групи са съгласни с предложението на комисията, а именно да се намалят плащанията за 2014 за различните надзорни агенции. Комисията, както знаете, не одобрява това намаляване, защото тези агенции са ключова стъпка, ключов елемент за осигуряване на надзора, също така и за предотвратяване на бъдещите кризи в финансовия сектор. Докладчикът изразява надежда, че бихме могли да върнем предишния бюджет, който беше предложен от съответните органи в предишния вариант. Също докладчикът смята, че настоящото споразумение се базира на а, смесено финансиране, което създава много а, сложна ситуация, не е гъвкаво, и, а, се, и подкрепя компромисното изменение, което призовава комисията да предложи нова финансова система до 2017 година. Система, която ще се базира на въвеждането на такси за участие на пазарите или а, да се въведат а, други бюджетни редове за тази цел. И Накрая докладчиците, докладчика благодари на докладчиците всяка всички други групи за поприноса в доклада. Благодаря. Sorry. Now I will give the floor to the... Добре, сега даваме думата на докладчиците в сянка ЕНП Ивана Менерич. Благодаря, господин председател. Нашата цел да подкрепим дейностите, които ще позволят бъдещо развитие а, в а, област, като монетарният съюз и също европейският семестър, като се имат предвид въпреки всичко бюджетните ограничения. Вече чухте какво мисли докладчика. Аз искам да се спра на бюджета на трите агенции. Искаме да подкрепим осигуряването на по-висок бюджет за тези агенции и искаме да се гласува положително по изменение 6707, 6708 и 09, защото а, по този начин ще осигурим въпросния бюджет. Предложението за бюджет по тези три изменения 6727, извинявайте, 2829 е по-висок, защото осъзнахме, че заради увеличаването на персонала в агенциите, те трябва да рационализират други бюджетни редове и съответно няма да има възможност за повече обучение на персонала и анализ за по-доброто им функциониране. Агенциите поискаха увеличение на бюджета само заради увеличението на персонала. Но нека да не забравяме, че е важно да се инвестира в качеството, не само в количеството. И а, за това ние искаме да помислим как а, да подкрепим този по-висок бюджет за агенците. С това подкрепяме втория тип изменени 6705 относно бюджета за комуникации. Ние искаме да сме против резервирането на средства по две причини. Първо, защото имаме нужда от бързо, безпрепятствено прилагане на бюджетно ниво. Комисията не може да поеме нови ангажименти и целият процес ще се забави без подобна промяна. Втората причина е заради връзката между нас, парламента и комисията. Считаме, че ако имаме съмнение по правилното функциониране, е много по-добре да имаме изслушвания в парламента и да попитаме, можем ли да получим един доклад и също да ни се представят дейностите на агенциите. Ако не сме удовлетворени от свършената работа от страна комисията, тогава ние да имаме инструмент за това да накараме комисията да действа по-добре. А да почваме наобратно, това не е добър сигнал и за това ви моля да гласувате против. И накрая, нека да обясня и защо въвеждаме устно изменение, компромисно изменение едно. Искаме да въведем такова устно изменение. Искаме да добавим израза. Ако се докаже от оценката на комисията, с този израз искаме да се избегнат дефиниране на решения предварително за отделните агенции, защото а, трябва да имаме първо сериозна оценка и оценка на въздействието, преди да се предприема каквото и е да било. На този етап няма такава и това трябва да бъде включено в доклада на Комисията за трите агенции. Благодаря. Thank you. Now... Благодаря ви. Ола Лудвиксън от името на социалистите и демократите. Рапортерен и de övriga skuggrapportörerna för ett mycket konstruktivt... Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за конструктивната работа. Всичко премина доста бързо. Смятам, че разполагаме сега с добър текст и добра основа. По отношение на организациите, смятам, че трябва да дадем ясен сигнал, че тук не поддържаме съкръщаването на средства от бюджета. Трябва институциите да могат да си вършат работата и да се справят с нарастващия брой задачи за бъдещия период. И логична стъпка би било да се подкрепи работата и в качествено отношение и съкръщаване на бюджета би било погрешен знак когато търсим баланс в бюджета, трябва да отчетем и потребностите и бюджетите, изготвени от самите институции и органи, техните аргументи са най-добрите и трябва да бъдат отчетени. Смятам, че предложенията на институциите за собствените им бюджети са смислени и а, те действително се нуждаят от тези средства, за да вършат работата си. Така че трябва да отправим поглед към а, нивото определено и предложено от а, тях по отношение на финансирането до края на годината, касащо тези институции. Трябва да видим как ще изглежда в дългосрочен план моделът и трябва да направим някои промени. Националните надзорни органи, националните органи трябва да предоставят голяма част от средствата. Някои са затруднени и трябва да отчетем проблемите свързани с независимостта на европейските институции. Така че смятам, че се очертава един компромис. Комисията сложи модел, който да се основава само върху приноса на отделните държави членки и да смятам, че ще бъде положително да се получат средства и от участниците на пазара. В заключение, смятам, че е много важно да споменем нещо свързано с данъците. Трябва да се поставят приоритети в рамките на целите до 2020 година Смятам, че трябва да се поставят ясни приоритети и не смятам, че предложенията на съвета са приемливи. По отношение на статистиката, смятам, че не бива да се отстъпва от бюджетното предложение. Много се радвам, че ще можем да гласувам по това предложение днес след обяд. E Благодаря, Оле. Сега от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Екаре има ясна позиция и тя е следната. Бюджета като цяло не може да бъде подкрепен. Ние не подкрепяме каквото и да е увеличение в него. Само едно увеличение бихме могли да а, приемем, а, но нашия принцип в общи линии е ясен. Сега по-конкретно, кои, ком, областите, които са от компетенциите на а, ЕКОН, за съжаление, не съм съгласна с докладчика и предлагам, когато се създават надзорните органи, да има координиране на тези органи от националните компетентни такива. Те трябва да играят водеща роля по изготвянето на единен регистр тези а, органи нямат за роля да регулират всички а, участващи на пазара, затова не трябва да получават и финансиране. Необходимо е финансирането да, на тези надзорни органи да бъде според спецификата на въпросните органи. Аз и ЕКАРЕ не можем да подкрепим този компромис или правилото като цяло да се промени ролята на европейските надзорни органи по начина по който това се предлага. Така че, за съжаление, не можем да подготвим, извинете, не можем да подкрепим този компромис, а вече съществуващия текст. Благодаря ви, зелените. Because... Изненадан съм, защото обикновено ГУЕ се изказват преди нас. Това е по начина по който е написано тук пред мен списка. Добре, просто исках да бъда вежлив. Добре, нека да чуем ГУЕ. Просто е, промених реда в списка, извинявам се. Да чуем ГУЕ. Аз, за съжаление, ще заместя докладчика в сянка. Просто ще внесем изменения и няма какво повече да кажа към този момент. Аз исках да бъда учтив, казва представителя на Зелените, за това ви дадох думата. Първо бих искал да благодаря на докладчика. Мисля, че стигнахме до добри компромиси по ключови въпроси, така че в общи линии подкрепяме линията, по която сме поели. Основното е следното. Ако сте посетили агенцията в Лондон или тази в Париж или тази в Франкфурт, ако ги сравните с това, което сме разписали в законодателството, ще видите, че има 402 делегирани акта. Това не отговаря на скромните ни искания да имаме адекватни ресурси. Така че непонятно е как се стигна до тук. Не може да ковем законодателство и след това да лишаваме агенциите от необходимите им ресурси. Това скромно увеличение на бюджета е напълно оправдано. От економическа гледна точка се интернализират разходите. Това се предлага и в компромиса. Така че а, този, който използва а, средствата, поема и част от разходите. И това е напълно оправдано. Моля представителите на НП да не затварят вратата за този компромис. В основни линии мисля, че сме поели по правия път. Съгласен съм, че винаги трябва да търсим начин да спестяваме пари. Но в този случай в Европейския център предложихме да се спре предложеното увеличение на бюджета. Проведохме дълга дискусия, имахме и доклад на господин Столоян, Резултата от цялата дискусия беше, че трябваше да се намали обхвата на действие. Сега обаче се стига до увеличаване на бюджета, което е непонятно. Либералният докладчик трябваше да намали бюджета, но той го е увеличил. Въпреки това обаче ще подкрепим идеята. С това изключение сме удовлетворени от доклада. Благодаря Свен. Сега Маковали от EFDD. Yes, it is possible. Uh, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за изготвянето на доклада. Още веднъж стана ясно, че директорите на Европейската комисия биха искали да регулират най-големия финансов пазар в Европа, този в Лондон. Ние няма да подкрепим доклада по две причини. Против сме да се увеличат правомощията допълнително на трите европейски надзорни органа. Сега от докладчика в сянка чуваме, че през следващите години се очаква по-голямо регулиране на финансовите услуги в Европа и че по тази причина трябва да се увеличат правомощията и персонала на тези органи. Това не е правилно. Трябва да се намалят да се намали персонала и ресурсите на същите тези надзорни органи, за да може бизнеса да бележи растеж. Втората причина, поради която сме против доклада, е искането да се плащат такси от участниците на пазара. Това де-факто е непряко данъчно облагане от страна на Европейския съюз върху тези институции. Това не беше одобрено от правителствата, не се разписва в нито един договор, което означава, че по принцип е погрешно. В допълнение ще се стигне до двойно данъчно облагане на много участници на пазара. Те ще плащат данъци в собствените си държави. В а, а, нашата държава си имаме контролен регулаторен орган за това. А, тези хора няма да плащат по-малко, защото няма споразумение, че ако са си платили европейския данък, ще получат намаление за националния такъв. В дългосрочен план последиците ще бъдат отрицателни изискваме финан... доставчиците на финансови услуги да заплащат само на съответната държава. Не трябва да има данък на комисията или на Европейския съюз, защото това отива отвъд правомощията. Комисиите, компетентни по риболова, трябва да отговарят за рибното стопанство. Това означава, че тази комисия може да наложи данък върху е, рибарите. Не може просто така да се увеличават данъците, за да е, има постъпление в Европейския съюз. Това противоречи на е, договорите и за това няма да подкрепим доклада. Благодаря ви. Буркарт Балц. Благодаря, господин председател. По време на последното заседание на комисията ЕКОН, преди лятната вакансия, критикувах остро бюджета, който ще е на разположение на европейските надзорни органи. Според мен средствата са абсолютно недостатъчни, за да осигурят насочена към бъдещето работа. Така наречените нови задачи на надзорните органи трябва да бъдат подплатени с съответния бюджет, за да могат органите да изпълняват своите задачи и да назначават квалифициран персонал. Така че това ще бъде позицията на групата НП и смятаме, че това е много важна точка. По отношение на съкръщаването на бюджета за комуникация, ние като НП също се обявяваме против бюджета за комуникация на комисията, свързана с економически и паричен съюз е много важен, защото точно сега е момента да се говори за парична политика и да бъдат информирани гражданите за напредъка в финансовата и в економическата област. По отношение на финансовото законодателство, Разбира се, че предложенията на комисията трябва да бъдат отново подложени на оценка и преди да преместим средства от пилотните проекти към така наречените подготвителни действия, смятам, че трябва да чуем мнението на участниците. Смятам, че службата която се занимава от страна на парламента с извършването на проучвания, е една действително добре работеща и независима служба. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за свършената работа през лятната вакансия. А, нека да кажа, че тези агенции са много важни институции, които бяха изградени преди няколко години, но бюджета, който по принцип се изгражда 60% от националните компетентни органи, останалите 40% идват от Европейския съюз. Знам, че има много нови области на законодателството, които бяха приети през изминалите няколко години, включително и функциите на тези агенции. Но като се има предвид, че това са млади институции и на този етап не използват пълноценно бюджета си, не е ли много рано да им се дава толкова по-голям бюджет? Искам да попитам докладчика каква е логиката за даването на такова увеличение бюджета. На 8 август Европейската комисия каза, че агенциите са се ангажирали че ще започнат подготвителна работа за евентуално увеличаване на бюджета на тези агенции, но първо те трябва да а, оползотворят добре бюджета си. Т.е. ние трябва да им поставим подобни ограничения, преди да правим подобни важни решения. Аз съм в... А, се занимавам с европейския бюджет от 8 години и а, знам, че в бюджетната комисия, например, не са особено очаровани от подобно увеличаване на бюджета. Аз не знам как да убедя колегите от бюджетната комисия да, дадат зелена светлина на подобно увеличение. Така че имам резерва относно подходът, който приемаме тук. Това до някъде идва от факта а, как функционира бизнеса ако примерно дадено предприятие не постига това, което си е набелязало, защото няма нужната експертиза, трябва ли просто така с лека ръка да му дадем още пари и да се надяваме, че ще постигне целите? Надявам се, че всички ние ще видим какво ще е решението на комисията и след като се изчели доклада. Благодаря сега Ведмин Ланген. Да, филин данк, колега. Благодаря. Колегата Бурхал Балц вече обърна внимание на това, че от години се опитваме да изградим собствен научен капацитет, за да можем да даваме компетентни и независими оценки. Смятам, че сме направен път, направ път. Е, имаме специален отдел и в е, следващия мандат този нов отдел ще бъде изцяло на наше разположение. По тази причина съм очуден, че предложението 6713 за пост 4205 се появява отново. става въпрос за финансирането на Finance Watch. Започнахме това като пилотен проект, който трябваше да завърши през 2015 година и трябваше съответните бюджетни кредити за плащане да бъдат получени тогава. Получи се предложение от а, зелените за увеличаване на средствата. Именно преките плащания бъдат увеличени а, на 1,75 милиона. Така че вместо да приключим този проект, в края на 2015 година 70,5% от средствата на Finance Watch ще бъдат от европейския бюджет. Въпреки, че там членуват само членове на една политическа партия. Това личи от актуалният доклад, който е на наше разположение. И в него се казва, че а, там се употребяват а, средства от предходни години. Въпреки, че винаги се застъпваме за независимост на институциите. Аз е, съм е, против двойното финансиране на Finance Watch. Смятам, че те трябва да е, се финансират от собствени средства. Сред нас е господин Ален Ламасур, бивша председател на Комисията по бюджетите. Обръщам се специално към него. Опитваме се да спестим стотици милиони от други дейности и даваме от друга страна на една не съвсем независима институция много голям бюджет. Благодаря. Нотис Мариес. Благодаря, господин председател. Относно изменение 6706, което внесах. Там се засяга финансирането на островите в Егейско море. Според комисията, финансирането за тези острови ще намалее с 89%. Нека да не забравяме, че примерно по програмата ПОСЕИ имахме а, много ясно изпълнение на програмата. Всичките ресурси бяха използвани, а сега този бюджетен ред изчезва напълно. Така че това е програма, която продължава да е в ущърп на Гърция. Нашата економика вече е пострада значително. Така че, молим ви да възстановите този бюджетен ред. Ние искаме същият бюджет, както миналата година, за програмата по СЕЙ. Програма, която подпомага економиката на малките острови в Егейско море. Само така ние бихме могли да подпомогнем стотиците и хиляди малки островчета в Егейско море и а, земеделските стопани и фермери, които живеят там. Ето това е предложението, което представям. Моля да го приемете, защото само така островните обитатели биха могли да се справят с тежките последици от политиката на тройката. Благодаря. Перванш Берес. Благодаря, господин председател. В този дебат, който ни позволява да изградим инструментите за надзора за следващата година, и след като чухме колегата Оли Лудвиксон, искам да подкрепя предложението за а, бюджет на надзорните органи според това, което те са преценили, че им трябва. В момента се намираме в критичен период за тези структури и каквито и да са бюджетните ограничения, които налагаме тук и там, имаме нужда да подсилим тези органи и да ги снабдим с нужните финансови, човешки и логистични средства, за да могат те да се изпълнят задачите. Това е едно от малкото неща, по които наистина напреднахме през изминалите години и за това сега трябва да се вслушаме в техните искания. Ние искахме тези органи да работят, предишния парламент ги подкрепи. Мисля, че социалистите са единодушни в това отношение. и относно ЕФРАГ. Тук не сме в надзорен орган, това не е надзорен орган. И имахме вече а, един много детайлен доклад от ЕЦБ в това отношение. И а, мисля, че трябва да подкрепим зелените в това отношение и да намалим бюджета на тази структура. Относно Finance Watch, Е, смятам, че именно пилотният проект трябва да стартира един процес, който в последствие да продължи. И никога не съм виждала нещо подобно в дискусия с, проектния, с пилотния проект да се стартира нещо, което ще умре веднага след дискусията. Напротив, пилотният проект служи за да се провери доколко нещо може да съществува на практика, доколко е ефективно. И после е евентуално да бъде продължено това. И тъй като аз съм измежду хората, които участваха в изграждането този пилотен проект, не споделям становището на господин Ланген относно тази много полезна структура, въпреки, че има много, които се тревожат за а, влиянието върху гражданите и върху економиките и така нататък. Благодаря. А сега съвсем накратко. Съвсем накратко исках да кажа, че става традиционно да се занимаваме с Finance Watch в тази комисия. Не е въпрос да се създаде нов а, неутрален играч, а за това, че 300 милиона евро годишно а, се дават а, за а, лобистки организации и създаването на тази институция а, и създаването на собствени средства от страна на парламента е правилна, но не е достатъчно за създаването на специална организация. Би било действително жалко при положение, че комисията, която също иска да бъде по-добре посъветвана да бъде лишена от тези средства, както каза господин Ланген. Please. Благодаря ви да чуем комисията. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, във връзка с европейските надзорни органи, разбира се, ние споделяме казаното от членовете на парламента. Те играят изключително важна роля и затова трябва да получат коректно финансиране. Предложението на комисията от тази година има за цел да се придържаме към многогодишната финансова рамка. На 22 юли обсъдихме именно този момент – Отбелязваме си обаче разногласията в тази комисия по отношение на увеличаването на бюджета за 2015 година за европейските надзорни органи. На въпроса ви за бъдещето финансиране на тези органи, може да погледнете прегледа, публикуван съвсем наскоро от комисията – Позицията ни е непроменена. Ще разгледаме споразуменията с надзорните органи, за да може да видим дали с оглед на бюджетните ограничения те ще могат да изпълнят задачите си. Ще помислим, разбира се, за бъдещото финансиране, ще вземем предвид а, а, необходимостта от баланс между това, че надзорните органи са регулаторни органи, ЕСМА пък а, упражняват надзорна функция. Това ще бъде взето предвид. Но а, се нуждаем от допълнително време, за да направим по-задълбочен анализ. Позволете ми да кажа нещо и за ЕФРАК, Европейската консултативна група за финансова отчетност. Предлагания бюджет е по-нисък от този, който ние предложихме първоначално. Съгласно новия устав на ЕФРАК, а той бе прият през юни тази година и ще влезе в сила на 31 октомври, това приемане на устава показва, че бе отбелязан напредък а Европейската комисия от своя страна трябва да осигури необходимите финансови средства, за да може устава да бъде изпълнен. В доклада се правеше препоръка консултативната група да се насочи към определени дейности и да остави на страна останалите. Въпреки това обаче бяха дописани допълнителни задачи на консултативната консултативната група, включително увеличава подсилване на управлението в много отношения. Резултатът от всичко това е, че сега консултативната група няма да прави само технически оценки, а ще трябва да направи по-задълбочени анализи и изпитвания. Ще има нов председател, който ще бъде ще получава заплащането си от консултативната група, нещо, което а, не се правеше така преди. Публичната отчетност също трябва да се развие, включително докладването на регулаторния комитет, на парламента и на съвета. В това отношение председателя ще трябва да бъде подкрепен от служителите, които ще трябва да поемат и нови задачи. Трябва да се надскочи техническото равнище, за да се излезе на международно такова, а това изисква допълнителни финанси. Необходимо е да се развият връзки с академичните среди, да се осигурят средства за академични изследвания, трябва да се подкрепят и проекти в областта на обучението. Това, което искам да кажа е, че има напредък по отношение на изпълнението на препоръките. И въпреки, че има препоръка за насочване към определени дейности и отпадане на някои, бяха вменени нови задачи, което означава, че според Европейската комисия трябва да се осигурят и необходимите финансови ресурси, за да може тези задачи да бъдат изпълнени. Благодаря ви. Сега давам думата накратко на докладчика. Благодаря ви, господин председател. Трябваше да бъда в а, една друга комисия, така че ще ми е трудно да коментирам дискусия, на която не съм присъствал. Колегата Дебекер трябваше от мое име да вземе думата. Той ми разказа накратко и за дискусията. Дискусията, която напълно ме удовлетворява. Нямам какво да кажа. Добре, благодаря ви. Ще гласуваме по-късно, след следващата точка. а тя е Европейски семестър за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2014 година. Докладчик е Филип Дебакер. Имате думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател за тези, които а, са нови тук, бих искал да кажа и отново се спираме на тази тема. Дискусията сме я водили многократно в миналото. Сега имаме важен документ, политически документ на Европейския парламент, а, който е резултат от една доста нажежена дискусия. През последните е, седмици и месеци, както казах, водихме ожесточена дискусия. Проекто доклада включва няколко теми, които се разглеждат и от Европейската комисия. Опитали сме се да запазим реда, по който е, тези теми са били обсъждани на предишните кръгове от преговори за европейския семестър. Няма да се спирам подробно на целия доклад, вие може да го прочетете. Ще поставя акцента само на няколко момента. Първо, смятам, че е важно да се разбере, че през последните години на финансови затруднения Европейския парламент заедно с държавите членки реши да въведе и економическо управление – трябва да се придържаме към това правило. Въпреки, че за някои държави членки би било трудно да се придържат към съответния бюджет и да пристъпят към консолидация в рамките на економическите ограничения, но бих искал да приканя всички да се придържат към правилото. На следващо място. Решението бе взето заедно с държавите членки. Съвсем изрично съм посочил в доклада, че държавите членки също трябва да се а, чувстват приобщени в този процес. Те одобриха а, всичко в съвета. Това не означава, че след няколко години държавите членки може да кажат, О, ми всъщност ние не сме се ангажирали. А, може 10% да бъдат изпълнени, а 45% изобщо да не бъдат започнати. Така че изключително важно е да приобщим и държавите членки. На следващо място. Една дискусия, която все още се води навсякъде, е тази за безработицата, най-вече сред младите хора. Тук изрично сме упоменали факта, че е необходимо да има, че е необходимо тази тема да бъде основен приоритет и за парламента. Сигурен съм, че ще имаме дискусия по тази тема. Въпросът обаче е не само да обсъждаме, а и да намерим решение. Ще започнем политически дебат – той вече се проведе в миналото и решението, което аз предлагам в доклада е следното. На първо място да се придържаме към рамката за економическо управление, което сме приели. Това означава фискална стабилност, прилагане на реформи от държавите, за да може да стигне до растеж дългосрочен план. На следващо място да продължим да работим по финансовата стабилност. След няколко седмици ще видите и в Португалия ще се случи именно това, а именно има заплаха за финансовата стабилност на някои държави, което означава, че трябва да продължим надзора, да продължи управлението, за да се стигне до финансова стабилност. Имаме и още един пример, пряко свързан с економическия растеж, а именно всичко свързано с малките и средни предприятия. МСП все още не се развиват с скоростта, с която го правиха в миналото. Така че е, не трябва да забравяме и този момент. И на последно място инвестициите. Инвестиции в разумна политическа рамка. Не просто да харчим за идеята да харчим, а, не, да разходваме средства, които трябва да бъдат разходвани в рамките на образованието, на научните изследвания и така нататък, за да може да развием тези сектори. Трябва да си сътрудничим с частния сектор, основно с частния сектор, защото днес виждаме, че има липса на инвестиции от частния сектор. Това са трите основни стълба, които според мен ще положат солидна основа за начало на процеса, който да ни доведе до растеж и който ще ни позволи да решим проблема с безработицата. И на последно място приключвам доклада си с демократичната отчетност. Липсва демократична отчетност в процеса на економическа устойчиво на економическото управление и аз съм дал няколко идеи, върху които да помислим. Очаквам с нетърпение да продължим дискусията с докладчиците в Сянка и с всички вас в последствие. Сега ще спра до тук. Благодаря. Благодаря сега докладчиците в Сянка от името на НП, господин Розати. Yes, thank you. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на докладчика за изготвянето на този много добър доклад. Споделям а, повечето от становищата заявени в този доклад. Нека да подчертая основните елементи, които считам за най-важни в доклада. Първо, на което искам да се спра, е факта, че докладът прави много ясна оценка, точна оценка на настоящите дейности в економическата област в Европейския съюз. И също подчертава уязвимостта на растежа и многобройните рискове, които са пред нас в рамките на осигуряването на един устойчив растеж за бъдеще. И нещо, което също заслужава специално внимание, именно значимостта на структурните реформи, за да може еврозоната, евробластта като цяло да се превърне в една стабилна област на растеж. Споделям също становището на докладчика, че структурните реформи не са важни сами по себе си, а само защото подобряват като цяло економиката, но също и, че ще е, постиг, допринесат за по-добра фискална консолидация, нещо към което всички се стремим. Тоест, идеята е да се ускори процеса на прилагане на структурните реформи, така както е направено в препоръките за страните. И е, третата забележка е относно самите препоръки страна по страна. Имаше много критики в доклада за това как механизъм, е, механизма работи на практика, особено в е, еврозоната. И нека да кажа, съгласен съм с докладчика, че имаме големи проблеми с прилагането на препоръките по отделните държави. Разбира се, бихме могли да разискваме съдържанието на тези препоръки и може би бихме могли да направим допълнително усилие, за да имаме по балансирано становище но фактът е, че наистина тези препоръки не са изпълнявани на време от повечето държави. Според цифрите, само 10% от тези специфични препоръки са били приложени от държавите на време и само 40% са приложени частично. Това е сигнал, че целият процес не функционира така, както е било предвидено. Смятам, че имаме проблем с тези препоръки. И определено нещо, което и докладчикът е казал, трябва да намерим начин да увеличим националното участие в въпросните препоръки. Нещо друго, което също считам за много важно и което споделям, е относно значимостта на дългосрочните инвестиции, особено тези в образованието, иновации, научно-развойна дейност, енергийни спестявания и така нататък. И въобще целият дългосрочен растеж. Това са области, които страдах, пострадаха от финансовата криза. Това са инвестиции най-вече в обществения сектор. И поради бюджетните ограничения, това са области, които получиха много по-малко всички финансирания през изминалите години и е съответно намаляването на обществените инвестиции и публичните инвестиции в тези ключови области доведе, доведе и до по-лоши резултати в голям брой държави. И нещо друго важно и което повтаряме непрекъснато когато дискутираме бъдещите а, перспективи на, на економическото развитие на Европейския съюз, а именно да се завърши единния пазар. Това е история без край. Непрекъснато повтаряме нещата, непрекъснато то се вписва в докладите и в крайна сметка Всички считаме, че Европейската комисия трябва да увеличи натиска върху държавите членки. И най-вече области като финансовите услуги, както и всички останали услугите като цяло. Това е област, която трябва да се завърши в, общ... в единия пазар а също и е, общите финансови ресурси, най-вече за достъпа на малките и средни предприятия. И накрая докладчикът подчертава нуждата от е, едно, нови перспективи за банковият съюз и също финансово стабилизиране. Това е проект, който те първо ще се развива и ние все още имаме нужда не само от надзорни органи, а и от други компоненти, които те първа се изграждат, за да функционира банковият съюз. Ясно е, че споделям повечето установищата в доклада, но разбира се има и въпроси, които искам да задам на докладчика. Първият въпрос, макар и сравнително маловажен, но все пак нека да го задам – моля ви да бъдете кратък, казва председателя, защото времето ни е ограничено. Трябва да дадем думата и на много други колеги. Ще ми дадете ли още една минута? Да, благодаря. По точка 5 предлагам да не бъдем догматични. Знаете, че понякога общественият дълг води до растеж, така че мисля, че тук сме прекалили. По точка номер 18 имам съмнения дали държавите членки според договора могат да отговарят пред парламента за изпълнение на конкретните им задължения. Мисля, че това не съответства на договора за функциониране на Европейския съюз. Мисля, че... А, перванш, моля ви един момент. Дайте ми един момент. Единното представяне е а, нещо важно. Трябва да можем да говорим с един глас. А ако... Ако нямаме такова едино представене, в такъв случай просто слагаме колата пред а, конете. Съгласен съм също за частното инвестиране, но поканям докладчика да каже малко повече. Бихме могли евентуално да направим допълнителни предложения за това как да се увеличат частните инвестиции. Благодаря. Благодаря, казва председателя. А сега от социалисти демократите е Зани. съм се от szót, elnök úr. Благодаря. А, мисля, че този доклад е много важен. Европейският семестър е много важен инструмент в европейската економическа политика, както и в бюджетната ни политика. Благодаря на докладчика за свършената работа. Радваме се да видим, че докладчикът е споменал поне някои положителни промени спрямо това, което имахме през 2014 до сега. Социалистите и демократите одобрява включването в този проект доклад на основните им приоритети, например борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци, нещо, което е споменато в точка 24, а също и непрекъснатото наблягане на борбата с младежката безработица. Е, мисля, че ще бъде добре също да се борим с, борб... с бедността в Европа като цяло. Е, друг важен елемент в доклада е, че той защитава правото на свободно движение на територията на Европейския съюз и подчертава значимостта на банковият съюз и също нуждата от задълбочаване на този съюз и споменава също за данъчни мерки, които все пак да не накърняват растежа. Мисля, че Нямаме кой знае какви проблеми с този доклад и сме, ще сме съгласни с измененията и ще ги подкрепим, когато му дойде времето. Може би трябва да се да подкрепим заключенията на Европейският съвет. Особено тези от миналата седмица, където се казва, че съветът не е съгласен с един, една точка от точка 1. Наистина, първо трябва да имаме промяна на, поли... на насоката на политиката и после вече да предприемем конкретни елементи. Няма да влизам в други детайли. Ние продължаваме да търсим компромиса, за да постигнем един такъв консенсус във всички точки. Където доклада призовава за различни реформи. Тези реформи трябва да са устойчиви, да, да не забравят устойчивото развитие. Когато говорим за корпоративната социална отговорност, този елемент би могъл да бъде ефективен само ако е зададен с други параметри, като растеж и а, заетост. А също а, радваме се да видим споменаването на тези елементи в точка 20. И а, имаме проблем също и с а, приносът на езиците като че ли там се накърняват стабилността на пазара. Искаме да имаме повече яснота в формулировката на текста. И като цяло сметаме, че можем да постигнем добър компромис и да направим доклада още по-добър. Благодаря. Благодаря. А сега от консерваторите и реформаторите Терхол. Hyvä raportööri, Господин докладчик, уважаеми колеги, с голям интерес прочетохме доклада на докладчика. Тук е направен изключително добър анализ. Въпреки това обаче има няколко момента, с които не сме съгласни. В общи линии съм съгласен с докладчика по отношение на проблемите, които възникват от економическа гледна точка. Докладчика поставя акцента върху факта, че а, липсват инвестиции от частния сектор. И това действително е наболял проблем. Имаме публични инвестиции, които са напълно оправдани, но трябва да си осигурим и частни инвестиции, защото в противен случай Европейския съюз няма да излезе от кризата и няма да бъде конкурентоспособен. Докладчика поставя акцента и върху прекалената задлъжнялост. Несъмнено, това е голяма тежест за следващото поколение – но да не забравяме е, проблема с безработицата сред младите хора и липсата на нови работни места. Разбира се, че не бихме могли да продължаваме по същия начин. Трябва да се борим с измамите и с злоупотребите. Затова трябва да упростим системата. Съгласни сме също така, че са необходими структурни реформи в държавите членки, нещо, което посочва и докладчика. Но трябва да поставим акцента и върху развитието на частния сектор. Необходимо е той да бъде по-конкурентоспособен. Необходимо е също така да поставим в по-голяма степен акцента върху пазара и върху финансирането на малките и средни предприятия. Не трябва обаче да споменаваме термина федерализиране на Европа. По никакъв начин не трябва да обвързваме държавите членки. Бихме могли просто да отправим препоръки към ОИСР. Националните економически политики – не могат да бъдат изработвани от Европейската комисия. Тук става въпрос за избор на държавите членки. Те са тези, които взимат решение в националните си парламенти. Не може просто всичко да оставяме в ръцете на Европейската комисия. По този начин подкопаваме свободата на народите. Националните представители взимат решение съгласно нуждите на съответната държава. А Европейския съюз може само да осигури подкрепа. Благодаря сега господин Пападимулис за ГУЕ. Е, мило е благодаря ви, господин председател. Взимам думата от името на ГУЕ и от името на докладчика ни в Сянка, тъй като тя не може да присъства на днешното заседание. Извинявам се, но не мога да подкрепя възхвалите, които бликат от колегите по отношение на доклада. Тук се опитваме да украсим една реалност, която обаче е очевидна. Не искаме да внасяме корекции в бюджета, за да подпомогнем растежа. Напротив, На лице е рецесия, има риск от дефлация. Лауреатите на Нобелова награда в областта на економиката се събраха преди няколко дни и всички те бяха критикувани по отношение на състоянието, в което се намираме всички. А сега господин Дебакер възхвалява именно това економическо положение. Какво направи тройката? Тройката, включваща Централната банка, Международния валутен фонд и Европейската комисия. Мисля, че тройката се обърка тотално. Предвиждаше се рецесия от 14%, тя надмина 26%. Очакваше се безработицата да е 14%, а тя е 30%, а безработицата сред младите хора е 60%. И защо а, се е стигна до тук, за да може дълга ни да бил а, да бъде а, надежден? 170% от БВП е дълга. Дълга на държавите от южната част на Европа нямат благонадежден дълг. Не може да имаме доверие в Европа, когато тя не дава необходимия отговор. Господин Дебакер а, вмъква и няколко положителни нотки, като казва, че трябва да се борим с безработицата сред младите хора. Той упоменава също така, че е необходимо да се борим с данъчните измами и с бедността. Вие чели ли сте петия доклад за кохезията, изготвен от комисията? Там се казва, че от 2009 година насам, т.е. от момента на възникване на кризата, регионалните различия са се задълбочили. Безработицата се увеличила, бедността се увеличила. Доли Марио Драги председателя на Европейската централна банка в последното си изказване отправи критики към настоящата политика. Да, той го направи по-дипломатично, по-любезно, типично по-банкерски. Но а, той по никакъв начин не възхвали настоящото положение. Затова не подкрепяме основната философия, залегнала в този доклад, защото основната идея на доклада е, че каквито и да са проблемите, безработица, дефлация, бедност и така нататък, а, те са на лице, защото не е имало достатъчно бюджетни ограничения. Идеята на доклада е да се насочим към растежа. Може би разбрахте от всичко, което казах, че сме против доклада. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега от името на зелените, господин Екот. Благодаря ви. Бих искал най-напред да благодаря на колегата Филип за проекто доклада. Ще се опитам да намеря златната среда между двамата оратори, които взеха думата преди мен. Разбира се, има много аспекти, които приветстваме в доклада, но има и някои ключови а, моменти, по които сме на противоположно мнение. Започвам с а, точка първа от доклада, където казвате, че економическото възстановяване в Европа е на лице. Т.е. тръгнали сме по правилния път и само трябва да продължаваме напред и всичко ще се оправи. Е, Филип ти каза преди малко, ето отново а, гледаме тази тема, ами същото мога да кажа и аз. Ето отново имаме същите думи за европейския семестър. Само, че трябва да бъде малко по-неотложна дискусията, защото оставаме с впечатлението, че доклада ни казва, че ето всичко е на прав път, само малки корекции трябва да внесем и всичко ще бъде наред, а това означава, че подценяваме кризата, в която се намираме. Съвсем не сме на прав път, дори Марио Драги го призна. Ако се вгледате в договорите и в законодателството, ще видите, че можем да използваме специфичните за държавите препоръки и да признаем, че в момента сме в много важен момент на обрат, т.е. не може да действаме както винаги сме действали. това искам да кажа, че може да очаквате и от нашата група някои изменения. С това преминавам към следващата тема Филип ти каза, че очакваш по-подробна дискусия. Именно в нея ще навлеза аз. Трябва да разгледаме специфичните препоръки за държавите членки, защото в доклада понякога в много общи думи се говори за тези препоръки. Сено от тези препоръки идват от като гръм от ясно небе, те просто се налагат, никой не ги обсъжда. А това не е така. Настоящите специфични препоръки за всяка държава членка, които се изготвят в Европейската комисия, си имат ясни политически насоки. И това трябва да бъде ясно в този доклад, защото именно за това говорим. В параграф 15 казваш прилагането на тези реформи е предварително условие за и така нататък и така нататък, но аз бих добавил, зависи за кои препоръки, за кои държави говорим. Мога да ви посоча няколко препоръки, например за Германия или за Холандия, които все още не са на лице, а те са от ключово значение за конвергентността. Така че очаква изменение в това отношение. На следващо място демократичната отчетност отчетност, разбира се, че е важна след като използваме политическите аргументи, то тогава трябва да е на лице и демократична отчетност. Радвам се, че повдигаш въпроса, Филип, но към момента говорим по темата в прекалено общи думи. Нека да бъдем по-конкретни. Как, как точно ще постъпим? Това ме води до следващата ми мисъл – тройката. Това, което направи по време на предишния ни мандат. Мисля, че този доклад може да преповтори предишните препоръки, за да покаже, че комисията не може да продължава да действа по начина, по който го направи. Не трябва комисията да действа сама, без да се допитва до нас. И на следващо място трябва да се разшири обхвата на европейския семестър, това като че ли липсва в доклада, ти го споменаваш, но не задълбочено. В предишните доклади сме използвали ам, мерната единица на глава от населението и така нататък, но не, ние в парламента не трябва да изоставаме, трябва да се разшири обхвата на, а, доклад, на доклада. Защото в противен случай а, Комисията по околна среда ще бъде единствената компетентна. Като холандец съм изключително горд да бъда по-конкретен. Ако сте чули Шемета, комисара Шемета, когато той говори за а, данъчната злоупотреба, той не назова конкретни държави, но аз бих споменал Люксембург, Холандия и Австрия. Та, той беше разочарован, че именно тези препоръки не се прилагат. Ако прочетете обаче конкретните препоръки, ще видите, че държавите все още не са ги изпълнали, което означава, че е като че ли не е бил добре подготвен. Но на мен ми се струва, че трябва да а, подпомогнем на Европейската комисия да разбере за какво става дума. Казвам го като холандец от зелените. Благодаря. Нека да чуем докладчика в сянка. Uh, Благодаря, господин председател. Господин Дебакер, да, няма как да не се съгласим по трите основни точки, които споменахте. Всички искаме да увеличим заедостта в Европейския съюз, но знаете, че имаме проблеми с финансовата стабилност. Още не сме постигнали такава. И трябва да видим как се използват средства за подобни чувствителни теми. А, радвам се именно за това, че сте съгласен поне по тази точка, но вашият доклад не е съвсем пълен, а именно няма конкретни решения. Когато говорим по точка 3 за а, регионалните проблеми, и че те не са толкова, че тези региони не са толкова атрактивни за инвеститори извън Европейския съюз, мога да кажа, че не са атрактивни за инвеститорите вътре в Европейския съюз. Също не мога да се съглася и с ваш економически анализ. Вие казвате, че най-големия проблем са частните инвестиции, липса на такива. А от друга страна, искате повечето средства да идват като обществени помощи от Европейския съюз. Това е един от ключовите проблеми, когато имаме една макроекономическа политика, която всъщност не е свързана с данъчната политика на държавите членки. А, и само с една повече, по-голяма обвързаност на тези две политики можем да решим подобен проблем. Много, много проблематични изречения имате тук. Не знам дали сте забелязали, че трябва бъдещата комисия да предложи по-широко представене на земеделските райони възоснова на членовете от договор за функциониране на Европейския съюз. Вие като че ли прехвърлите всичко в ръцете на Европейския съюз и махате компетенцията на държавите членки. Това е много опасно изречение. Благодаря. Благодаря. И също от не вписаните господин Моно. Благодаря, господин председател. Под претекст, че координираме политиките, имам чувството, че всъщност отнемаме суверенността на държавите членки по такъв важен въпрос като бюджета. Патриотите са против този федерализъм на европейско ниво, който върви против държавите членки. Последното подобно ам, въплощение е бюджетният пакт. И ние накърняваме европейските текстове тук. По доклада на господин Дебекер също е, искам да заклемя няколко от основните точки. Разбира се, всички сме за повече заетост, повече реформи, структурни реформи. Но защо трябва да барикадираме за вече отворени врати? Например, точка 23 ни казва, че иммиграцията създава економически растежи и че трябва да ценим. Не е вярно. Няма връзка между, двете, между двата елемента. Във Франция, където имаме а, масивна иммиграция, трябва да имаме великолепна економика. Не е така. 15% от а, тази иммиграция едва работи във Франция. И също трябва да се увеличи а, данъчното облагане върху потреблението, това също не е най-доброто решение. Вече виждаме социално-економически провал на еврозоната. И ако имаме е такова общо економическо управление, тогава държавите ще загубят суверенитета и ще се превърнат в вид лендери. Мисля, че не може да продължаваме така, където комисията налага наказание на, държавата, на държавите, в този случай Франция, а пък Европейския съюз приема средства от порядъка на 200 милиона, 300 милиона на година, а пък не ги използва за консолидиране на тъй наречен солидарен дълг. Thank you. Благодаря. А сега 8 други са се записали да се изказват. 10 вече. Две минути на, на оратор. Няма да има други записали се. Край на списъка. Искате да гласувате? Добре. Можем да гласуваме сега и после ще приключим дискусията в последствие. А сега ще гласуваме. I ask colleague to prepare the voting cards. Моля, пригответе картите за гласуване. Ако всички сте готови, можем да проверим системата дали работи. Виждаме, работи. Да, един човек не си е сложил картата. Моля ви, гласувайте. Това е тест. Моля, гласувайте. Пробно гласуване. Three calling Three colleagues should vote. Okay. We close the vote. Край на гласуването. А, явно някои нямат карти. Има ли? Кои са без карти? Добре, край на гласуването. Сега вече започваме с истинското гласуване. Първо гласуваме бюджетните изменения. Така че започвам с изменение 6723. Кой е за? Против? Отхвърля се. 6715. Кой е за? Кой е против? Нека да го проверим електронно. E е, един от НП в повече. Все още един в повече от НП. Сега вече е наред. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6725. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се 6722 за, против. Отхвърля се 6726 за, против. Приема се 6706 за, против. Отхвърля се 6713 за, против. Приема се 6706 6, 7, 16 за, против. Мисля, че трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. 6716 гласуваме. The vote is closed. Is adopted. Край на гласуването. Приема се. А сега 07, 07-6707 за против. Отхвърля се. 6707. Шест, седем, две, осем за против. Отхвърля се. 6704 за против. Приема се. 6729 за против отхвърля се 6709 за против приема се 6700 за против, приема се. 6701 за, против, приема се. 6702 за, против, приема се. 24 за, против, Отхвърля се. Въздържали се. 6-7-10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6-7-17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6-7-18 за. Против против, въздържали се, отхвърля се, 6-7-19 за, против, отхвърля се, 6-7-20 за, против, въздържали се, отхвърля се, 6-7-21 за, против, въздържали се, отхвърля се, 6-7-12 за, против, против, въздържали се, приема се. 6711 за, против, въздържали се, приема се. И по последното няма да има гласуване. Няма край. А сега пристъпваме към гласуването на становището. Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, 7, 6 за, против, въздържали се. Въз... Мисля, че трябва да го проверим електронно. Моля, гласуваме 6 електронно. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. За 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, прием. Отхвърля се 13 за, против, въздържали се, отхвърля се 14 за, против, въздържали се, приема се 15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 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да, отхвърля се. 40 за. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте 40 изменения. изменение. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега гласуваме целият текст с измененията. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 за, 13 против, 3 въздържали се. Докладът се приема. Поздравления за докладчика. А сега можем да се върнем към заключенията, към нашия дебат. We have Две минути давам за всеки един за изказванията. Ос 10 о, души са се записали. Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Има елементи които са свързани с институционалното функциониране на европейския семестър. Е, има много държави, които са подложени на конкретни програми. Такъв е случая с Гърция. Каква е економическата ситуация, която може да наложи подобна програма? Как бихме могли да запазим компетенцията на националните парламенти, когато в крайна сметка има една европейска програма, наложена от тройката. И тази програма налага всички конкретни условности за функционирането на данъчните данъчното законодателство в държавата. Тоест, вие не внасяте кой знае какво решение. И откакто тази програма беше наложена, дългът се увеличи. И се увеличи също и безработицата. Това ни навежда на мисълта, че вашата политика се провали. Няма никакви компетенции от страна на гръцкия парламент, които да могат да се прилагат. Нашите депутати нямат никакви правомощия. Гръцките министри в момента дискутират в Париж с тройката и в крайна сметка не могат да вземат никакви решения. Гърция не може дори да намали цената на, на горивата. И миналата зима всички стояха на студено заради високите цени на горивата. Така че, господин председател, тройката направи това, което счита за добре, но координацията на економическите политики определено не функционира за Гърция. А, благодаря. Тъй като гласът ми изпада, ще се опитам да бъда кратка. Няма да започна тук, съгласяйки се с зелените. Също искам да кажа, и със сигурност не съм единствената, че трябва да погледнем параграф 1. Може би, ако знаем това, което знаем, ако знаехме това, което знаем сега, може би нещата ще да са по-оптимистични. Но като цяло подкрепям докладчика Дебакер и го поздравявам за доклада. Особено по ключовите параграфи 17 специално относно специфичните препоръки по държавите. Защото в противоречие с предишният оратор, аз съм, считам, че това е единственият инструмент или един от малкото, които имаме, за да накараме държавите да правят структурни реформи. И това е нещото, което трябва да функционира за в бъдеще. Не, че толкова държим на тези препоръки, просто защото това са правила а просто защото това е единствения начин да се наложат структурните реформи за подобряване на конкурентоспособността. Защото, колеги, нищо от това, което дискутираме тук днес, друга седмица и другата година, може би, няма да послужи за нищо, ако нямаме структурни реформи. Като цяло подкрепям докладчика и а, точка 24. Докладчика там е за призоваване на държавите членки за упростяване на данъчната система. Мога само да приветствам тази идея. Също да се намалят а, различните данъци за труда, но това да не значи, че трябва да се увеличат данците за потреблението. Но трябва да се уточним за какво говорим тук ДДС или нещо друго защото потреблението в Европейския съюз вече е толкова ниско, че не искаме то да спада още. Благодаря. Благодаря, господин Занополос. Καταρχήν μια παρατήρηση επί της διαδικασίας. Благодаря ви, господин председател. Независимите членове на парламента, като че ли губят някои от правата си. Като че ли няма време за изказване на независимите членове. Това се случва и в пленарна зала. Това е първият ми процедурен въпрос. На следващо място. Ние не сме съгласни с съществото на този доклад. Да, действително има нещо интересно в него, разпределението ще бъде изключително небалансирано. Винаги е нормално някои държави членки да се справят по-добре от други. Не може да заричаме някои държави членки, че не изпълняват задълженията си. Необходимо е да има гъвкавост. Тя обаче ще бъде маргинална. Именно в това се крие проблема на този доклад. Тук се говори за кръг от реформи на трудовия пазар. А спасението ще дойде от натиска върху възнагражденията. Това ще бъде изнесено на гърбовете на всички мъже и жени. Ще се изисква дисциплина. председателят. Ако обичате да приключите изказването си. Приключвам, господин председател. По този начин жертви са работниците. Всичко ни се представя като на златен поднос, но това не е така. Европейския съюз вреди на работниците. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря ви. Бих искала да поздравя докладчика. Смятам, че структурата на доклада е отлична. Бих искала да направя само три коментара. Първо, засилването на вътрешния пазар като стълб на европейския семестър. В това отношение бих искала да подчертая, че е важно да гарантираме по-прозрачен начин на управление на вътрешния пазар. Много често законодателните ни актове са доста сложни, което пречи и на изпълнението. Трябва да има и добро финансиране на малките и средни предприятия. Докладчика го упоменава. И идеята е добра. Добре би било да упоменем обаче някои альтернативни източници на финансиране. Третия ми коментар е свързан с специфичните препоръки за държави членки. Съгласна съм с казаното, много критики бяха отправени и често критиките са оправдани. Нуждаем се от повече сътрудничество между Европейския парламент и националните правителства. Препоръките трябва да постигнат целите, които им зададохме. Бих искал всичко това да бъде отразено в доклада. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да благодаря на докладчика. Мисля, че проекто доклада прави правилна диагноза, като посочва слабостите в системата и проблемите в еврозоната. Имаме високо ниво на безработица, бедност и риск от дефлация. Нищо от казаното не е ново. Нуждаем се от спешни действия, защото економическото възстановяване е много крехко в Европа. Предлаганата тук рецепта обаче явно не работи. Бюджетните ограничения не дадоха резултат. Дори Марио Драги призна, че се нуждаем от преразглеждане на метода. Съгласна съм с докладчика, че държавите членки не вземат на сериозно специфичните за тях препоръки. Необходимо е те да поработят допълнително. Но нека все пак да признаем, че понякога държавите членки трябва да реформират различни области, така че ние не можем да предлагаме единен подход към всички. По-добре е да отчетем спецификата на всяка държава. Нека да погледнем различията, спецификите в държавите членки, включително и на регионално равнище. Би било интересно, ако за в бъдеще вземем предвид и този момент. Европейската комисия трябва да изготви бързо план за инвестиции от 3 милиарда евро, както каза господин Юнкер – този план трябва да има добавена стойност и бързо да има видимост. Така ще си върнем доверието на гражданите. Хората в южната част на Европа, в Португалия, Италия, Гърция, Испания, живеят трудно, безработицата там е висока. Затова трябва да преразгледаме мерките на строги бюджетни ограничения. Би било добре, ако следващата комисия започне с някои свежи идеи и приоритети, а не просто да продължава да следва а, старите методи. Наложително е еврозоната да може да бъде равна на своите конкуренти. Благодаря, Перванш Берес. Благодаря, господин председател. По доклада на Филип Дебакер бих искала да кажа 3-4 важни неща. Първо, Имайки предвид къде се намираме в момента по отношение на европейския семестър – трябва да признаем, че приоритетите за 2014 година се прилагат. Контекста обаче се промени, имаме развитие, доста време мина, откакто въведохме европейския семестър и днешната дата. Така че нека да не забравяме това време, което измина. И аз съм поразена, защото виждам, че в доклада на колегата, виждам, че доклада е изготвен на 1 август, така че може би имате извинение, но не го чух, когато се изказвахте. Та трябва да се внесат някои важни корекции. Струва ми се, че не може да се пише такъв доклад, без да се каже нито дума за економическото положение на Европейския съюз. не защото ам, положението на европейските държави членки е трудно по принцип, а защото сега ескалира кризата. Има много макроекономически залози, много важни залози в еврозоната. Нищо такова не се споменава в доклада. Следователно, не можем да смятаме, че крехкото положение, в което се намират а, а, държавите членки на еврозоната, се дължи на а, еврото че имат троен кредитен рейтинг А, това не е нещо ново, че могат да го загубят, също не е нещо ново. Ще имаме скоро лоши примери за държави членки. Нека да бъдем сериозни. Ако искаме да бъдем сериозни и сериозно да погледнем на проблема, то тогава трябва да признаем, че нещо се случи. И това не го казвам аз, не го казва семейството на социалистите. Ние винаги сме ви предупреждавали. Винаги сме говорили за альтернативен поглед върху растежа. Искахме това дори когато Европейската комисия направи предложението. Така че това, което казахме, сега се случва на практика и това е явно от цифрите. Имаме висока безработица, не може повече така. Инфлацията е... Казва се, че индекса на инфлацията е нисък, това не е вярно, а пък растеж изобщо няма. Не го казвам аз, казва го Жан-Клод Юнкер. Той каза, че трябва план за инвестиции. А Марио Драги, приканвам ве да му прочетете речта, Та господин Драгин е член на социалистическото семейство. Дори той каза, че трябва да се направи нещо, за да няма дефлация и за да може да започнат отново да се правят инвестиции. Нищо подобно не се вижда в този доклад. Така че трябва да го променим в този смисъл. Благодаря, Педро Залба. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчикът. Смятам, че той е написал един добър и балансиран доклад. Имах удоволствието да работя с господин Дебакер по последния доклад като докладчик в Сянка. Смятам, че той съвсем правилно се е съсредоточил върху въпроса колко са важни малките и средни предприятия за създаването на работни места и колко е важно те да бъдат финансирани според своите потребности, а не според географското си положение. Това е отличен и балансиран доклад, който трябва да бъде само напаснат към настоящите, настоящо състояние в економиката трябва да се спомене и а, отношението на господин Юнкър към тези въпроси. Самият аз оставам на разположение на господин Дебакер за бъдещо сътрудничество и за подобряване на доклада. Това няма да е лесно. Брайан Хейс. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя господин Дебакер за доклада. Мисля, че това е балансиран доклад и той заслужава нашето внимание. Съвсем накратко бих искал да кажа няколко неща. Основният инструмент за оценка на дадена економика не е безработицата, а брутният вътрешен продукт еврозоната в сравнение с Обединеното кралство и с САЩ изостава, защото тук безработицата в еврозоната е два пъти по-висока от безработицата в Обединеното кралство и в САЩ, а растежа на брутния вътрешен продукт е наполовина в сравнение с Обединеното кралство и САЩ, което означава, че механизма за надзор трябва да бъде изцяло прилаган. Надзора е важен за всички държави, за малките и за големите. Какво имам предвид? Да се държи сметка на държавите членки за това, което са направили и което не са, означава да прилагаме политиката на моркова и тоягата. Сега прилагаме специфични препоръки. Господин Шройдер съвсем наскоро в една реч предложи нещо много интересно. Трябва да помислим за това. Той каза, трябва да използваме европейския бюджет, многогодишната финансова рамка, като средство за подпомагане на държавите членки при изпълнение на конкретните за тях препоръки. Конкретните препоръки са скъпи, те отнемат време, изискват средства, но за да имат ефект, тези препоръки, тогава трябва да използваме бюджета, за да позволим те да бъдат изпълнени. Т.е. трябва да помогнем на тези държави членки да изпълнят специфичните за тях препоръки. Интересно е, че държавите членки, включително и моята, преживяха голям шок във връзка с растежа на БВП. Трябва да се получим от това. Нуждаем се от структурни реформи. Трябва да преминем отвъд еврозоната, да реформираме публичния сектор, да въведем всички а, препоръки, като имаме на лице стимули. В параграф 29 и 27 се говори за дългосрочните инвестиции. 75% от публичните инвестиции в САЩ се финансират от частния сектор. Точно обратното се случва в Европа. Искаме частния сектор да се включи в публичните инвестиции в Европа. Това не е така. А частният сектор в Европа се нуждае от сигурност, а такава сега няма. Благодаря ви. Сега Патрик Офрин, след което ще чуем и докладчика. Благодаря. Господин председател, това, което виждаме е, че економиката в Европейският съюз зависи от създаването на тази единна валута. Видяхте какво става, когато имаме монетарна политика, която се определя само на едно ниво, а пък имаме отделни пазари, определени от държавите, а също така данъчни и здравни политики, определени отделно от държавите. Така че трябва да се модернизира цялата данъчна и здравна система. Добре, говорим за демокрация. Разбира се, тези държави със сигурност трудно ще го направят, но ние нямаме механизъм за налагане на въпросните политики, за да имаме кохерентност на европейските политики. Също говорим и за моралната страна на, държ... на проблема, защото държавите като че ли не поемат своите отговорности от случилото се. И това, от което наистина се нуждаем, е как точно ще се управляват големите европейски инструменти на европейско ниво или на национално ниво. Нямаме нужната солидарност в Европейския съюз за да работи нашата политика. Така че само по демократичен начин можем да го съществим. И това е в ръцете на националните правителства. Към тях трябва да се обърнем. Знаем също, разликите между отделните региони. Германия, например, има дългосрочният опит, свързан с технологиите, с развитието. Виждате, има други държави, които нямат такива и настояват за други елементи. Тук сега се говори за параграф може би ще трябва да го преразгледаме, особено като се има предвид какво беше казано. Не може да има възстановяване, ако не се унищожи това европейско управление. Благодаря. Благодаря. А сега докладчика господин Дебакер. Благодаря, господин председател. Първо, искам да кажа, че аз съм а, учен като първа специалност. И има учени, един голям учен философ, който а, цитирам тук в доклада си. Чух много елементи, които а, колегите споменаха. Мисля, че бихме могли да работим малко повече с докладчиците в сянка, за да видим кое може да се включи, кое не, но не искам тук доклада да заприлича на ЛХ, на коледна ЛХ и всичко да бъде, всеки детайл да бъде включен. И да имаме 20 допълнителни страници. Нека да се спра на няколко основни елемента. Може би ще се опитам да отговаря накратко. Но разбира се, те първо ще дискутирам с, държа... с докладчиците в а, е, а, е, сянка за постигане на компромис. Един от основните въпроси е този свързан с структурните реформи и дебата дали имаме твърде много или твърде малко а, фискална консолидация, дали искаме твърде много от държавите или твърде малко и, а, и така нататък. А, по, ако погледнете речите на Драги, не само последните, но също и през изминалите месеци, моето заключение е ясно. Две неща не могат да бъдат решени. Не можем да печатаме пари, за да се измъкнем от кризата. И не може само и да харчим пари. Това е заключението речта на Драги. Но не само от неговата реч, но и от ръководителите на отделните държави стартирането на структурните реформи за единственото решение. Само така Европа ще бъде по-ориентирана към търговията, по-отворена и това ще е нашата политическа отговорност. Иначе ние ще оставим един огромен проблем за бъдещите поколения. Нека това да бъде е, основното заключение от моя доклад. Също това е въпрос, за това как трябва да се адаптираме към последните цифри, които имаме. Това беше казано от зелените. Докладът трябва беше публикуван в края на лятото. Ще има адаптация. Ще бъдат включени елементи от докладите на тройката, новите доклади. Има цял списък от други доклади, които ще вземем предвид и на които ще се позовем. Не виждам причини а, да не да не включим тези елементи. Има също така и много други забележки. Очаквам с нетърпение дебата, няма да влизам в допълнителни детайли. Мисля, че беше, мисля, че казах ясно какво мисля. Коментарите, които бяха направени, повечето от тях ще бъдат взети предвид. И се ме надявам, че ще постигнем добър компромис по този доклад. Благодаря. Благодаря, казва председателя. А, ето го и графика. Крайният срок за внасяне на измененията 8 септември полунощ. Ще се опитаме евентуално да... Това е най- най-многото, което можем да направим. Не, не на обяд, а на полунощ. Имаме също и проблем с писмените преводи, защото трябва текста да бъде преведен. Гласуването ще бъде в, на 20 октомври, след това ще а, имаме гласуване в пленарна зала. Ще се видим утре в 9 часа. Е, тук ще бъде председателя на Еврогрупата и ще направи презентация пред нас. Благодаря.